Mes chers collègues, bonjour. Allez, on va y aller. Скъпи колеги, добър ден. Нека да започнем. On peut y aller Ah bah oui, discipline. Малко дисциплина ни трябва. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé... Добър ден на всички, надявам се да сте прекарали приятна събота и неделя а пък времето малко се постопли, което определено добре се отразява. Ако нямате възражения, дневният ред се смята за прият. Също въжи и за протоколите от заседанията от 22 и 23 януари. Ако нямате възражения, те се смятат за одобрени. Не виждам такива. Съобщения на председателя няма. В такъв случай незабавно господин Виман Камп имате думата. Госпожо председател, бих искал само да добавя нещо по точка разни. Доколкото разбирам, вчера е бил рожденият ви ден сте навършва 39 години. Така че от името на Комисията по транспорт и туризъм бих искала да ви поздравя. Няма да пеем Честит рожден ден. Комисията по култура се занимава с подобни начинания. Ние сме тук Комисията по транспорта, но най-искрено ви пожелав... пожелавам здраве и успех. Мерси, шер комисион de... Благодаря на всички членове на комисията за това, че ми пожела... поздравихте за рождения ми ден. но все още държа да отбележа, съм по-млада от господин Макрон. Още веднъж много ви благодаря за отправените пожелания. И така започваме с първата работа по същество, а именно изложението на Европейската комисия относно тестовете за контрол на процедури по регулиране относно политическата оценка и медицинската годност на полетните екипажи. Ще чуем изложението на Европейската комисия. Припомням ви, че Европейската комисия все още има възможност да промени текста си. Целта на днешното размяна на мнение е да допринесем възможно най-рано за разглеждането на това досие, свързано с психологическата оценка и медицинската годност на полетните екипажи. Първо ще изслушаме представянето на Европейската комисия, след което ще пристъпим към дебата. Незабавно давам думата на господин Йоахим Лункин. Добре дошъл, имате думата, ще ни представите основните елементи, които са ни нужни. Заповядайте. Благодаря ви и добър ден на всички. Тук сме с колегите Клас Ванек и Юлия Егра от ЕАСА, с които заедно ще ви представим текста. Става дума за един от текстовете, част от последващите действия след катастрофата с German Airwings през март 2015 година. Е, френските разследващи власти излязоха с предварителен доклад, в който бяха изготвени 11 препоръки за безопасността, включително и препоръка към Европейската комисия да излезе с правила, изискващи от здравните служби да предоставят на компетентните органи сведения, свързани с медицинското състояние на служителите потребителите, когато те представляват заплаха. Комисарят Булч започна процес на работа въз основа на тези препоръки с участието на работна група, съставена 14 високопоставени служители на авио на ЕАСА, на медицинските служби и през 2015 година представихме документ с 6 препоръки, по-голяма от които вече бяха обхванати в становището номер 9 от 2016 година на ЕАСА, като основните цели са да засилят изискванията за медицински прегледи за лицата, които искат разрешително за да бъде членове на пилотен състав, включително и изисквания свързани с а, нови изисквания за изчерпателен медицински преглед, като се предвижда и хващане на засухователния режим по отношение на тези медицински прегледи. Законодателният акт, който ви представям днес, има за цел да обхване двете препоръки, които все още не са приложени, а именно първото е повторно въвеждане на задължителни е, прегледи и тестове за алкохол и наркотици като част от стандартната програма, както и е, специфични е, оценки и допълнителни прегледи в случай на положителни резултати при тези тестове или при е, лица, които вече са имали предварител, вече са били участници в е, инцидент. Целта е да се създаде култура, в която да не се налагат наказания и да се е, насърчава справедливостта и равнопоставеността. За целта агенцията създаде план на действие, който беше одобрен през октомври 2015 година от Европейската комисия. Проведохме срещи и консултации с всички заинтересовани страни в рамките на работни семинари, организирани от ЕАСА е, за периода 2000 есента 2015, полета на 2016 година и инструментът, година, който ви представям, се основава на препоръка 14-2016 година на ЕАСА, с която се преразглежда регламент 195 от 2012 година, която е свързан с препоръките на ЕАЗа от 2016 година. След това беше разгледана на редица от срещи на ръководните органи на ЕАСА и окончателно беше прият с, с консенсус и окончателният регламент за изпълнение, който се основава на прокурата на 14 от 2016 година, би трябвало да влезе в сила през лятото на тази година, с като приключи процедурата по прегледа. Сега по съдържанието. В становището се предлага промени в приложното поле на изпълнителните правила, които могат да се получат по следния начин. Първо, предлагат се редица превентивни мерки. На първо място, провеждането на психологическа оценка на пилотният екипаж преди да се започна редовните полети, т.е. трябва да се създаде система за познаване на психологическа оценка на пилотният е, състав, който трябва, съвсем който трябва да се извърши преди съответните пилотни екипажи да започнат да работят за дадена авиокомпания. На второ място трябва да има и програма за подкрепа за пилотите, като се гарантира пълна доверителност на е, личните данни и дава възможност за временно, временен отпуск при случай на нужда. На трето място се изисква тестване за употреба на алкохол и наркотици на пилотни, членовете на пилотните екипажи преди назначаването им в съответната авиокомпания. Т.е. преди да извършат първият полет със съответната авиокомпания. Вторият набор от мерки с корективни мерки и последващи мерки, като например редовно тестване за алкохол и наркотици на пилотните екипажи. За целта трябва да се изготви система от ЕАС, която да се прилага в редица от случаи. На първо място след е, сериозен инцидент, на второ място след е, авария или е, инцидент, трето място при основателни съмнения и на четвърто място след завръщане на работа след време първото прекратяване заради проблеми с госпоменатите с алкохол или наркотици, след което трябва да се въведат и допълнителни системи от контроли за постоянен следене, като например адхок тестове на, случайно, на случайен принцип, които да се провеждат редовно в някои държави членки редовните прегледи на случайен принцип за, тест, за алкохол и наркотици се добряли добри резултати, като в Нидерландия на принцип. Насърчаваме и даваме възможност държавите членки да продължат да използват такива структури. Позволява се е, тестването за алкохол и наркотици на пилотите да се извършва и извън рамките на на наземните прегледи и също така е възможно да се въведат и изисквания за тестване на други психоактивни вещества, освен на алкохол. В тези случаи трябва да се осведомят, да бъдат осведомени е, Европейската агенция по въздушна безопасност и Европейската комисия. И на последно място има и някои много технически изисквания на становище 15 от 2016 година, свързани с допълнителни изисквания за самолети с турбини двигатели максимално идентифицирана излетна маса от 500, 2700 кг. Това е резултата от дейностите на работната група след а, катастрофата с German Airlines и начинът, по който ще бъде отразена в Европейската рамка за безопасност. Благодаря ви за дадените сведения. А сега давам думата на господин Вин Вандагам. Благодаря ви, госпожо председател. Мисля, че днешната ни среща е изключително полезна, особено в контекста на процедурата по регулиране с контрол. Виждаме, какво точно прави комисията по този въпрос. В този случай извършенето е в сътрудничество с ЕАЗа. Мисля, че това е една положителна процедура и сега имаме възможност да отчетем какво е направено. Благодаря на комисията и на господина, който току-що се изказа. Мисля, че неговата презентация беше изключително ясна. Той представи мерките е, след е, трагичния инцидент на територията на Франция. Между другото, в тази катастрофа загинаха и много германски ученици. Три въпроса имам. Не ми е съвсем ясно дали говорим само за проверки за алкохол или за други тестове. Понякога някое лице може и да не е консумирало алкохол, но може да е под въздействието на наркотици. Наркотиците ще бъдат ли тествани е, във вашия план, заедно с Аз. На второ място, какво ще правим с хората, които страдат от депресия? Доколкото си спомням, в конкретния случай, конкретната катастрофа, пилота беше изпаднал в тежка депресия. Онова, което той направи, не е било под въздействието на алкохол или наркотици. Може би нещо подобно присъства в текста, но аз не можах да го забележа. И третия ми въпрос, госпожо председател, е свързан с първите два. Тези правила ще бъдат включени в цялостните правила за безопасност. Проблема в съответния случай, който обсъждаме, злощастния случай, се криеше в вратата към пилотската кабина, която нямаше как да бъде отворена. Какво правите вие във вашето предложение във връзка с вратите на пилотските кабини? Благодаря. Думата има Исмаел Ертук. Благодаря и аз бих искал да благодаря Мисля, че мерките, които предлага комисията, са една важна крачка напред, за да се подобри сигурността на полетите в Европа. Както подчерта и господин Ван де Камп, тези бъдещи мерки би трябвало да спомогнат за предотвратяването на случаи като този с катастрофата на German Wings. Нещо подобно е важно за семействата на загиналите, не на последно място. Говорите за програми за подкрепа, от авиокомпаниите ще се изисква да създават подобни програми. Имам предвид подкрепа за пилотите. Пилотите ще трябва да свидетелстват за съответните обстоятелства, които имат в, в живота си в момента, евентуални трудности и така нататък. Мисля, че ЕАСА трябва да може да действа максимално бързо и да се осланя на най-добрите практики, с които разполагаме в момента. В заключение, бих искал да спомена и една инициатива, гражданска инициатива, която се нарича помощ за европейските пилоти, оказвана от техните колеги. В тази инициатива участват не само пилоти, но и други хора от авиацията. Благодаря, господин Ерто. Госпожа Майснер има думата. Благодаря. Благодаря на комисията за изложението. Много полезна беше информацията, която ни дадохте. Разбирам, колко е важно това, което правите, особено светлината на случилото се с самолет на German Wings. Много са важни проверките на здравословното състояние на пилотите. Искам да кажа обаче, че не става дума само за пилотите. Целият екипаж е важен в това отношение. Затова искам да попитам, целият екипаж ли ще бъде подлаган на проверки за алкохол, употреба на наркотици и така нататък, или само пилотите? Втория ми въпрос е следния. В случая с катастрофата German Wings е, пилота имаше или е имал сериозни е, психологически проблеми. Искам е, да попитам, ще се счита ли, че лица с подобни проблеми няма да имат достъп до а, такъв тип професии от тук нататък? Знаете, че на лице и така нареченото прегаряне, което става все по-известно като проблем, какво ще бъде позволено и какво няма да бъде позволено, когато човек иска да стане пилот, например. Освен това, защитата на данните. Немаловажен въпрос. Искаме да бъдат защитени пилотите, да бъдат защитени пътниците. Искаме да не се поставя под риск живота на когото и да било, но от друга страна не искаме да разкриваме личния живот на хората. Що се отнася до проверките за алкохол, ще се тестват промилите алкохол в кръвта. Така ли? Правилно ли разбирам? Това ли е мярката, която ще се използва? И последният ми въпрос. Има и жени пилоти. До каква степен бременността ще се отчита като фактор? Жените, които са бременни, ще получат ли възможност да управляват самолети, като се има предвид до какви промени в организма се стига при бременност? Благодаря, госпожа Килюнен има думата. Комисиолта että liittyen... Имам въпрос към Европейската комисия. Във връзка с драматичната катастрофа на German Wings. Дали сме обърнали внимание на това дали биха могли да се предвидят и други разпоредби, за да се предотвратят подобни инциденти. Дали от техническа гледна точка е помислено за други решения, например достъп до пилотската кабина за друго лице? Мислено ли е по този въпрос? Пак във връзка с предотвратяването, в целия сектор транспорт комисията обърнала ли е внимание? на други видове транспорт, като железопътния, например, е, имам предвид е, при превоза на пътници. Е, самолетът, автобусът, влакът, мислено ли е по мерки за превенция, за да не се повтарят подобни инциденти? Аз лично имам няколко уточняващни въпроса. Първо, вие говорихте за а, случайни а, тестове за алкохол. Как ще се организират? Дали разрешената горна граница съдържание алкохол в кръвта 0,5 мг на литър или всяка или пък всяка държава членка ще определя своята горна граница. Второ, какво разбираме под психологическа оценка, какво точно означава това, в какво се състои тази оценка. Има и поредица от въпроси за европейските стандарти. свързани с недопускането на всички лица с психически и психологически проблеми и как можем да приложим на практика подобни стандарти. Ще има ли европейски стандарти и как ще се постигне хармонизация? Заповядайте, господин Рике. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Европейската комисия и на Агенцията за свършената работа. Тази работа е последица от, от определен инцидент. Има въпрос за нормите. Първо, кой определя характера на теста? какви психоактивни вещества ще бъдат изследвани. Има вещества, които са медикаментозни, други са наркотични. Списъкът задължителен ли е или факултативни? Вторият ми въпрос, ако правилно разбрах, това е в правомощията на държавите членки. Тоест практиките, ако бъдат асиметрични, комисията може да предприеме мерки за насърчаване. Освен това, кои органи осъществяват контрола? И този орган, който извършва контрол, подлежи ли самия той на контрол? На четвърто място, предлага ли Европейската комисия мерки – Тоест, ако изследването даде положителен резултат, дали последващите мерки са в правомощията на държавите членки или пък се предвиждат европейски мерки. И кога се извършват изследванията преди полета, след полета и предвидени ли са мерки? Последният ми въпрос изчерпателен ли е, изчерпателни ли са изследванията, тъй като става дума за случайни проверки или пък целият екипаж ще бъде изследван по приемлив начин. Аз съм в... Възможно е да съм пил алкохол, но това да не личи. И за да резюмирам. Имам впечатлението, че имаме списък с добри практики или пък смятате, че ще се върви към повече прецизност по отношение на видове вещества, типове контрол, начин на осъществяване и накрая. края за полети, тръгващи от европейско летище? Ще има ли възможност за, за проверки на служители от други летища? Господин Кох, благодаря. Госпожо председател, и аз искам да благодаря на ЕАСА и на комисията. Имам един проблем. Ако пилотите имат и книжки за автомобили, т.е. когато някой кара пил, му се отнема книжката. Знаете, ако го хванат. Какво ще стане, ако хванат, че пилот е пил? Ще му отнемат лиценза, така ли? Благодаря, господин Дели. Благодаря, един много кратък въпрос. Когато говорим за кръвни тестове, за да се провери дали някой е под въздействието на психоактивно вещество, например. Може ли пилота или друг член на екипажа да откаже да го подложат на такъв тест? Защото има случаи по силата на трудовите стандарти, например, където едно лице може да откаже, ако метода е твърде инвазивен. Разбирам, че става дума за нещо малко по-различно. Искам да попитам все пак дали пилотите или членовете на екипажа ще имат право да отказват подобни тестове и ако откажат, какви ще са последиците за тях. Благодаря, господин Дели. Господин Маринеско. Благодаря, Доколкото знам, комисията заедно с ЕАЗа или пък може би само комисията подготвя програма за да въведе правила възоснова на един нов базисен регламент. Надявам се, че някъде през юни този текст ще се появи през, е, в е, е, официалния вестник на Европейския съюз. Е, кога точно ще се появи законодателство по тази тема, която обсъждаме днес, въз основа на новите разпоредби на базовия регламент? Благодаря, господин Маринеско. Преди да, да... Преди да дам думата за отговор на Европейската комисия, Искам да кажа, че тук имаме група студенти от университета в Льовен, студенти по социология. Вие ли сте студентите по социология? Ами станете, станете, не се страхувайте, добре дошли в комисията по транспорта, ето ги. Това е бъдещето на Европа. Вие сте тук по поканата на господин Веле. Добре дошли в нашата комисия. Продължаваме с отговора на Европейската комисия. Заповядайте от Европейската комисия за отговор. Благодаря. Ще се опитам да обхвана широк кръг от въпроси. Най-напред имаше въпрос дали изследванията ще бъдат за алкохол, наркотици или двете. В някои случаи ще има системни изследвания за наркотици и алкохол. Системните изследвания ще бъдат при назначаване след инцидента или възоснова на разумно подозрение – при тези обстоятелства ще има изследване и за алкохол, и за наркотици. Освен това ще има и случайни тестове след рехабилитация, т.е. да се провери дали пилотът е годен да лети. Що се отнася случайните изследвания по програмата РАМП или от страна на национални органи. Задължението е за провеждане на изследване за алкохол. Това е изследване, което трябва да се прави във всички държави членки. Освен това, ако държавите членки желаят, те могат да проведат е, да, да провеждат и случайни изследвания за наркотици. Това обаче не е задължително и държавите членки сами ще решат дали искат да участват в тази дейност. Имаше няколко въпроса свързани с депресията, какво може да се направи. Тук искам да се върна към това, което казах в началото. Това не е е единственият единствената регулация след решенията на германската специална група. Ние вече сме разгледали въпроса за медицинските изследвания за кандидати, извършването на преглед и е, с е, цел предотвратяване на измами. Така че ние искахме да. Е, усилията ни бяха насочени към изследване на причините за катастрофата на Wings, чийто пилот е страдал от депресия. Освен това, има мерки, които могат да се приложат, за да може пилоти, които са депресирани, да получат подкрепа от своите колеги. Сега няколко лесни въпроса. Ще бъдат ли само само европейски авиокомпании ли ще се проверяват? Не, всички, които излитат от европейски летища. Ще загубя ли лиценза за пилот, ако загубиш шофьорската книжка? Да. Вече съществуват правила, дали изследванията са случайни или първи. Случайните тестове са случайни. Те се извършват възоснова на оценка на риска по процедури на Европейската агенция. Освен това, изследвания при инцидент, при подозрение са системни. Например, в онези, които искат да постъпят на работа при, в авиокомпания, ще бъдат изследвания. Какво ще стане, ако тестът е позитивен, първата последица е, че няма да можеш да бъдеш пилот на самолета. Това ще има последици за лиценза. Това не е част от регламента. Има това е предмет на други разпоредби, свързани с злоупотребата и използването на определени вещества. Имаше въпрос за това, ще се изследват пилот или кабинния състав. Що се отнася за изследванията за психоактивни вещества при назначаване след инцидент, катастрофа, т.е. всички тези тестове ще бъдат и за пилотите, и за кабинния стан, състав, т.е. всички от тези, които е, осъществяват е, определени е, професионални функции в самолета. Какви са последиците при отказ да те изследват? Това означава, че лицето не може да лети и след това ще трябва да се предприемат съответни последващи мерки, но лицето ще бъде свалено от от а, от самолета, дали ще има подробни правила за програмата за подпомагане. Ще помоля ЕАЗа да, да кажат няколко думи. Благодаря. Най-напред да обясня за програмата за подпомагане извършването на психологическата оценка. За програмата за подпомагане функционирането и ще отчита всички положителни практики, които вече сме разработили в Европа. И когато работихме по това предложение, бяхме направили оценка на всички съществуващи програми за подпомагане в Европа стана ясно, че не може да има един и същи подход за всички. Има няколко програми за подпомагане, които дават добри резултати и те ще продължат. но в, общо за всички тези програми е, че поверителността е гарантирана. Има разпоредба, която допуска нарушаване на поверителността и предоставяне на информацията на съответния орган. Всичко това дава добри резултати и ние участваме активно в споменатата организация. Агенцията за авиационна безопасност подпомага форума за различни заинтересовани лица. По психологическата оценка казахте, че може би трябва да има стандарта за психологическа оценка. Всъщност оценката на въздействието и в проекта за регламент установихме, че не би трябвало да има един единствен стандарт, защото психологическата оценка има а, да установи какви са причините и а, може би някои от проблемите се дължат на конкретната авиокомпания, за която лети даден пилот. Много е важно а, за програмата да отговаря психолог, който познава проблемите на авиацията. Това и записахме. Благодаря на Европейската комисия за всички уточнения. При всички случаи ще продължим да следим това досие. Госпожа Майснер, из, исках да разбера как стоят нещата с бременността. Не получих отговор, защото има професии, които не могат да се осъществяват при бременност. Благодаря, госпожо председател. Аз зададах въпрос за вратите на пилотските кабини. Господин Жоаким, ще отговорите ли на въпроса за жените пилоти, за бременните жени? Е, и за вратите на пилотските кабини. Да, въпроса за бременността и бременните жени не е предмет на този регламент. Съществуват правила, но аз не съм запознат подробно с тях. Можем да ви информираме на двустранна основа какви са правилата за бремени пилоти, същото Въжи и за въпроса ви защита на данните. Това са въпроси, които са предмет на аеромедицинските центрове. Сега в този докум, в този рег... проекто регламент за изпълнение ние повдигаме въпроса за вратите на пилотските кабини ще ви ще помоля агенцията да каже какво е било предприето след инцидента. И така, по вратите за пилотските кабини, помните въпроса, след катастрофа с Wings, ЕАЗа публикува бюлетин за информация, с информация за безопасност казахме, вътре препоръчваме в пилотската кабина винаги да има по двама души. Това е, доведе до много въпроси от е, сектора въздухоплаване. Направихме едно проучване, достъп до което имаха всички пилоти, кабинен състав, всички, които се интересуват от авиацията. Отговориха 500 души и те казват, че правилото, че препоръката за двама души в плотската кабина не е винаги най-удачното решение и а, авиокомпаниите трябва да направят оценка на риска, като отчитат различни съображения. Например, познава ли авиокомпанията много добре своите служители? И когато когато компанията не познава голяма част от своите пилоти поради текучество, е може би добре да се помисли дали може да се допусне присъствието само на един човек в пилотската кабина. Затова ние публикувахме още един бюлетин с информация за безопасност, за да дадем пояснение по въпроса на вратите на пилотските кабини. Ще ви предоставя връзката към този бюлетин, в който е представено, са представени много подробно мерките, които трябва да предприемат авиокомпаниите. Благодаря за отговора. На мен би ми се искало въпроса за бременните женижните пилоти да бъде предоставен на всички депутати въпрос, който е приоритетен за нас. По отговора на агенцията имам един проблем. Казахте, че ще поискате авиокомпаниите да направят проучване и след това да вземат решение. Само, че според мен ролята на агенцията е да предвиди нещата, може би да разговаря с авиокомпаниите, но при всички случаи вие сте тези, които трябва да направите проучванията на авиокомпаниите, защото говорим за регламентация. Ако аз съм авиокомпания, ще кажа никакъв проблем, всичко върви добре аз мисля, че като Европейска агенция по, ави... по въздухоплаване, това е част от вашата отговорност. Може би при всички случаи ще възникнат и други въпроси, които ще ви изпратим. И така, преминаваме към следващата точка в дневния ред. Добре дошли на представителите на Европейската сметна палата, доста внушителна група. Давам е, думата на господин Пофан, докладчик на Европейската сметна палата по единното европейско ни небе. Имате 10 минути, след това ще дам думата на колегите. 10 минути и включвам часовника. Заповядайте. Добър ден, госпожо председател, дами и господа, членове на Комисията по транспорт и туризма, дами и господа. Въздушният транспорт е, е важна част от вътрешния пазар на Европейския съюз, тъй като той насърчава мобилността на лицата и стоките. При след това сигурността и ефикасността на въздушните потоци и изисква намесата на управлението на въздушното пространство, съкратено УВД. УВД изпълнява три основни функции, а именно да се гарантира е, сепарирането между въздухоплавателните средства, да се осигури адекватно равновесие между контрол на въздухоплаването и търсене на търсенето на полети и на трето място предоставяне на нужните информация по отношение на въздушните потоци. По принцип въздушният трафик се управлява на национално равнище по разпокъсан и монополистичен начин. Когато се управлява на, равнище, на национално равнище възоснова на разпокъсаните национални въздушни пространства, това намалява интеграцията, взаим... оперативната съвместимост и възможностите за осъществяване на економии на мащаба. По принцип, във всяка държава членка има само един доставчик на аеронавигационно обслужване. Когато конкуренцията е недостатъчна, се стига до положение на почти монопол, като един доставчик може да определи напълно всички условия за предоставяне на съответните услуги за аеронавигационно обслужване. Тази това положение доведе до увеличаване на закъсненията и увеличаване на разходите за управление външното движение, разходи, които трябва да се поемат от потребителите ползващите въздушното пространство. Инициативата Един европейско на те беше създадена с цел увеличаване на цялостната е, ефективност на управлението на въздушно движение, като част от някои от елементите, които до момента бяха част от междуправителствения подход, бяха прехвърлени на равнището на Европейския съюз. Инициативата официално беше е, е, открита през 2004 година и целта беше да се определят е, правила, които се прилагат в рамките на целия Европейски съюз. Предвидена и в програма за технологическа е, модернизация по формата на проекта СЕЗАР, а именно съвместно предприятие за разработване на новото поколение европейска система за УВД. Бяха последвани и редица от финансова инициатива. Основната цел на тази политика в случая е подобряване на сигурността и на ефикасността на управлението на въздушният движение. И тя се пре... беше раз... разписана в няколко отделни цели на високо равнище, които бяха определени през 2005 година като увеличаване три пъти на капацитета, намаляване на, на разходите за УДВ и намаляване 10% на последици за околната среда и а, да се увеличи по 10 пъти безопасността. Предвидно беше по 2004-2020 година общият финансов пакет да бъде от 3,8 милиарда евро, което се развил последният начин. За фазата на разработване са отведени 1,3 милиарда евро и за фазата на разгръщане 2,5 милиарда евро. Как осъществихме нашият аудит? На първо място разгледахме дали инициативата Европейско единно небе изобщо е основателна и до каква степен основните и съставни елементи, а именно схемата за ефективност, единната система за постижения и определение на таксите, и функционалните блокове за въздушното пространство и програмата СЕЗАР са допринесли за основната цел повишаване ефикасността на увереното въздушно движение в Европейския съюз. Предвиден също така и аудит от сметната палата на програмата, на фазата на разгръщане на програмата СЕЗАР, която ще започне през 2018 година. За да осъществим аудитът, в основа на който беше изготвен днешният доклад, срещнахме разници органи, които играят много важно място в, в, в, в темата, както и пет държави членки, именно Испания, Франция, Унгария, Швеция и Обединеното кралство, както и различни важни е, участници на оперативно и промишлено равнище. Какво установихме? Смятаме, че инициативата е Един европейско небе беше основателна, защото управлението на въздушното движение в Европа беше нарушено от е, е, монополите национално равнище и способността в индустриалния сектор. Също така смятаме, че отделните ключови компоненти в тази инициатива са добре разделени с цел постигане на основните цели. При след това смятаме, че целите на високо равнище на тази политика бяха определени в период на пик на трафика. Но поради намаляване на търсенето от началото на инициативата на сам тези цели на високо равнище, определени през 2005 година, вече не са реалистични практическа гледна точка, като например намаляване на половина на разходите за УВД и други цели е, са се обезмислили с времето, като увеличаването тройно на капацитета. Относно позитивните аспекти, установихме, че системата е, за ефикасност и един определене на таксите са насържили, насърчили култура на ефикасност и по определене на таксите сред доставчиците на аеронавигационно обслужване. Някои очаквания обаче не отговарят извинете, някои от постигнатите резултати не отговарят на очакванията ни, като например по отношение на закъсненията. Закъсненията непрестанно е, се увеличават, след като стигнаха най-ниското си равнище през 2013 година. Освен това е единната такса, която се плаща от ползвателите в, в голяма степен зависи от размера на трафика, непрестанно намалява през 2011-2016 година и е под равнището определено от Европейската комисия за равнището на Европейския съюз. Освен това процесът на приспособяване на целите към системата за постигнати резултати е прекалено прекалено бавна и сложна. Освен това, стигнахме до извода, че липсата на значително намаляване на фрагментацията в, в, в, в сериозна степен намалява ефикасността на системата. Функционалните блокове въздушно пространство, които са основният инструмент за преодоляване на проблема с, с, с фрагментацията, се оказаха неефикасни за спряване с проблемите за управлението на въздушното движение, предоставянето техническо извинете, предоставянето на услуги или публични обществените обществените поръчки по отношение на подобиването на техническо оборудване. Тази част инициативата е подобрила сътрудничество между държави и съдени държави членки, но не още на, очаквани, на висота на очакванията. Освен това, стигнахме до извода, че някои от националните надзорни органи не разполагат с нужните средства и не винаги са изцяло независими от доставчиците на аеронавигационно обслужване. По отношение на проекта Сезар, стигнахме до извода, че трябва да насърчим основните заинтересовани страни да вземат участие в общ технологически е, план, което допринесе за разработването на едно единно пространство за научно-развойна дейност, което преди беше фрагментирано. Съвместното предприятие Сезар е, публикува постепенно документи, които са част от е, пакета наречен решенията на Сезар. Въпреки това, ролята на Европейския съюз от, на, от, началото, от началото на проекта на сам се променя както гледна точка на приложното поле, така и гледна точка на графика и на финансовото участие всички тези елементи бяха значително удължени или увеличени. Също така установихме, че от 2016 година насам само малка част от ръководният план за УВД е изпълнен и че Крайния срок за изпълнение на амбицията на проекта Сезар беше отложен до 2035 година, вместо първоначално предвидената 2020 година. В края на аудита също така направихме редица препоръки с цел преодоляване на установените слабости. Поискахме от Европейската комисия да преразгледа целите на високо равнище на политиката за един европейско небе, като целта на тези цели е да бъдат достатъчно амбициозни, за да подобрят постигнатите резултати. Трябва също така да бъдат включени свързани с целите определени в системите за ефикасност на държавите членки. Комисията би следва също така да направи оценка на това дали настоящите задължения по отношение на функционалните блокове въздушно пространство действително носят очакваната добавена стойност и да предвиди евентуално други мерки за преодоляване на фрагментацията. Има предвид, че националните надзорни органи би следвало да бъдат напълно независими и да разполагат с нужният капацитет и нужните възможности да изпълняват службата, задачите си, извинете, държавите членки трябва да гарантират тази пълна независимост и дадат нужните финансови средства. Европейската комисия би следва също така да преразгледа някои измерения на системата за ефикасност и да оптимизира процесът за одобряване на оперативните планове. Трябва също така е, проверките в по-голяма степен да обхващат е, системата за определяне на таксите. По отношение на следващият е, референтен период, Европейската комисия трябва да провери дали някои от ключовите показатели са все още уместни и в случай, че не са, да ги промени. По отношение на финансовата подкрепа на Европейския съюз в научно-развойната дейност и развитието в областта на управлението на въздушното движение, ако Европейската комисия да продължи това финансиране след 2024 година, трябва да оправдае този разход по адекватен начин. Трябва също така да се направи оценка дали съвместното предприятие Сезар, т.е. съвместното предприятие с временен мандат е подходящата институция, която да насърчава научно-развойната дейност в дългосрочен план. Преди да се е, потвърди подкрепата за това съвместно дружество, би следвало да стана ясно в по-нататъчни етапи на развитието на дружеството и ясна разбивка в времето на нейната дейност. И накрая Европейската комисия би следвало приоритетно да отпуска помощта на Европейския съюз към научно-развойна дейност, която да намалява фрагментирането и да разработва конкурентно способна среда. Ако се приложат на практика всички тези решения, смятаме, че можем да е, разчитаме на положителните резултати от инициативата Един европейско небе, което установихме и по този начин действително да стигне до уед накряване и обединяване на европейското въздушно пространство. Благодаря ви. Okay, и аз ви благодаря за изложението, което беше много интересно и полезно с, по своето съдържание. И пристъпваме незабавно към дебата. Започваме с колегата Маринеско. Господин Маринеско, имате думата. Благодаря, госпожо председател. За втори път чувам тази презентация Всъщност, ние вече я чухме в комисията по бюджетен контрол. Вече казах, че доклада е много добър. Удивих се, когато го прочетох. Много сериозно е подходено. Взети са предвид всички бележки на всички заинтересовани страни. Нека да подчертая за това още веднъж, че доклада е много добър. Заключенията, препоръките са изключително уместни. Те бяха взети предвид е, и от парламента, е, и от е, доставчиците на услуги. На 26 април Комисията по бюджетен контрол ще организира семинар относно единото европейско небе. Всички са поканени, всички, които проявяват интерес. В сряда бях в Мадрид. поканихаме на срещата на така наречената A6, е, групата на Европейската асоциация на доставчиците на услуги. Целта беше да обсъдим това проучване – както и пилотния проект относно новата архитектура на въздушното пространство. Надявам се, че след тези разговори и след всички срещи, които сме провели, ще имаме възможност да представим заключенията на днешното проучване и да сведем вниманието на всички заинтересовани страни към тях. И се надявам, че, че ще можем да открием тази здъна на улица на преговорите. Знаете, че има здъна на улица и тя съществува по причини, които вече не са основателни. Така че надявам се, че ще използваме препоръките на новия доклад и ще се придвижим напред. Благодаря, господин Маринеско. Исмаил Ертук, искате ли да кажете нещо? Не. Госпожа Майснер, искате ли да кажете нещо? Искате. Заповядайте. Благодаря, благодаря за тази презентация. Много беше интересно да чуем за ефикасността. Естествено, Сметната палата отговаря основно за измерването на ефикасността. Отдавна чакаме някаква информация във връзка с това единно европейско небе. Имаше предложение, което не беше особено уместно от страна на комисията. Важно е да се определят е, ясни цели. Е, до сега целите не са били особено удачни. Важно е да има и добри инструменти за измерване на постигането на целите. Що се отнася до функционалните блокове въздушно пространство и тяхното функциониране, сега знаем малко повече, би трябвало да накараме Франция, Германия и другите държави да, да приложат тази система на функционалните блокове въздушно пространство. До известна степен системата функционира, но не е в пълна степен. Знаем, че съществуват така наречените зигзагови случаи. Мога да спомена, например, полета от Билбао до Франкфурт. Траекторията на този полет е, е много странна поради съществуването на различни зони на територията на Франция. Добре, е, че Сметната палата ни казва сега какво функционира добре, какво не функционира добре, къде е необходимо да има подобрение. Добре е, че много от законодателството вече е приложено, не на последно място в областта на научната и развойната дейност. Какво обаче ще направи комисията, за да подобри положението? Спряхме май е, с работата по единното европейско небе. Сега вече има проблеми, знаете, между Испания и Великобритания. Във връзка с Гибралтар там има различни проблеми. Всъщност, без съмнение, много може да се направи, за да функционира по-добре европейското въздушно пространство. Къде според вас трябва да се постави ударението и към какво трябва да е насочена научната дейност. Нека и комисията да каже, не само сметната палата. Благодаря, господин Крамер. Благодаря за това представяне. Откакто съм в парламента, постоянно говорим за единното европейско небе. Чуват се прекрасни думи, ще има по-голяма сигурност, по-голяма ефикасност, всички ще спечелят. Ако погледнем обаче отблизо тази инициатива, ще видим, че съществуват проблеми. Госпожа Майснер спомена за някои от проблемите. Има проблеми по отношение на националните правомощия, има проблеми по отношение на емисиите. Въобще не един и два са, са проблемите. Затова бих искал да ни дадете конкретни примери за това, къде точно са спестени средства. Има ли държава членка, в която да са направени спестявания? И има ли държава членка, в която не са предвидени допълнителни средства. Защото знаете, че средствата са важни. Важна е и сигурността, както и безопасността. Дайте ни конкретни примери. Кажете конкретно какви са положителните страни на приложеното. Държавите членки сътрудничат ли си? Кажете конкретно и къде има буксуване, къде има блокиране от страна на държавите членки, тъй като вече знаете, има европейско законодателство. Кажете къде са добрите примери и къде са отрицателните примери. Благодаря. Господин Пофан, имате думата, за да отговорите на поставените въпроси. Благодаря, госпожо председател. Мога да кажа, че при изготвянето на този доклад много работихме. Никак не беше лесно. През 2017 година посетихме подобни институции, Сметната палата на САЩ, Там бяхме поканени за обмяна на опит, защото американците имат програма NextGen. Тя ме подобна на Сезар. Водихме разговори там и в Министерство на транспорта и на органа за въздухоплаване за да направим едно сравнение между постигналия напредък у нас и постигнатото в САЩ. По този повод, по време на това посещение, ние о, те казаха, че да те ни посветваха да посетим Канада, защото канадците са най-добрите в управлението на въздушното движение. Това се признава от американците. И там се видяхме с главния изпълнителен директор и се надявам, че ще можем да обменим опит с тях по въпросите на единото европейско небе. По маршрута на трасето на самолетите, моят екип беше в Швеция и когато се върнахме оттам, там, за да стигнем до е, Люксембург, е, самолета би трябвало да премине над Германия. Е, но цената в Германия на въздушното, на контрол върху въздушното движение е много висока и беше по-добре и по-ефтино да се мине през Чешката република. Само, че това означава удължаване на полета и повече изразходвано гориво, но е по-ефтино. Пилотите имат възможност да изчислят кои трасета са най-ефтини. Сега не мога да ви кажа страните, които прилага диференцирана политика, кои са страните, които се противопоставят на нея. Във всяка европейска страна има органи. В Румъния органа се казва Румаса. И всеки национален орган си има своя политика. Много е трудно да се наложи нещо общо. На хубаво гледната точка да бъде обща. Благодаря за отговора. Продължаваме с следващата точка в дневния ред. Благодаря за това изложение. Много сериозна работа е свършена, но въпроси, исканията, които отправяте към Европейската комисия, Е, нашата роля е да осигурим отговор на този въпрос. При всички случаи радваме се да видим Сметната палата в Комисията по транспорт. Благодаря господин докладчик за изложението. Преминаваме към следващата точка, която е манипулиране на километропоказателя при моторните превозни средства. Думата има докладчика Исмаил Ертук. Благодаря, уважаеми колеги. Преди да навляза в темата, искам да попитам дали комисията е в залата. Тук, тук присъства генерална дирекция МУВ. Да ги изчакаме или да започна? Не, можете да започнете. Са да, можете да представите е, доклада си. И така. Най-напред искам да благодаря на всички колеги в Комисията по транспорт, защото действително бяхме свидетели конструктивни разговори а, всичко това намери отражение в измененията. Целта на измененията е да се прецизира съдържанието и да бъде то обогатено. И докладът по собствена инициатива да бъде много ясен. Освен това имам няколко коментара по същество. На първо място смятам, че е много важно за всички нас да реши въпрос с базата данни. Повечето предложения са в тази насока. Няма желание за европейска база данна и имаме интерес към други решения. Съгласен съм с това. И решението може да се търси другаде, т.е. базата данни да бъде на национално ниво и там, където тя съществува на европейско ниво, да има, тя да бъде под формата на мрежа, за да улесним обмена на информация. И ако не искаме европейска база с данни, а искаме да вървим напред, мисля, че трябва най-напред да решим въпроса с измамите, с тахографа или километропоказателя. На това трябва да се сложи край. Що се отнася до техническите решения, предлагаме следното да има някакви критерии за манипулирането и да се прилагат общи критерии за информационна сигурност. Също така блок верижната технология имаме нужда от разходоефективен подход и е необходимо да се въведе упростяване. Следващата тема е свързана с сроковете. Комисията трябва да, се, да ги спазва. И разбира се, когато комисията дойде, ще зададем този въпрос на комисията. Ние сме съгласни с това, че комисията трябва да бъде експедитивна и срокът, който се предложи сега, да бъде спорен пазен. Надявам се, че няма да има недоразумение, но при всички случаи има нужда от прозрачност, е, сътрудничество и откритост. Трябва обаче да отбележи, и нека това да се запише в протокола, четири генерални дирекции си прехвърлят топката Формулировката в много случаи не е много добра с генерална дирекция МУВ. Имаме добри взаимоотношения, добри контакти, но генерална дирекция Just, Connect и Growth също участват. И когато Искаме да повдигнем въпросите, които ни вълнуват. Е лошо, когато а, темата е в ресора на определена комисия, а не онази, която ни е предложена. И ако се окаже, че дадена генерална дирекция няма този ресор, ние трябва да се обърнем към друга и докато получим отговор, се оказва, че трябва да се обърнем към друга генерална дирекция. И така, от един месец и не сме получили отговор на много от въпросите, които зададахме. Това много ни затруднява и не е много справедливо. Е, и за да бъде сътрудничеството между институциите добро, този, това прехвърляне на топката не помага. Искам да кажа ясно. Генерална дирекция правосъдие носи, е, носи отговорност тогава, когато става дума за законодателни аспекти. Ако ако това не е, ако даден въпрос не е в техния ресор, искаме да знаем конкретно в чий ресор е даден законодателен акт. Разбира се, трябва да се спазват и крайните срокове, кое, а това е заложено в договорите като задължение. Също така е задължително да знаем, на кого, към кого да адресираме своите докладчици. Благодаря. Думата има Жорж, Джордж Бах. Äh, Благодаря ви. Благодаря най-напред и на докладчика ни Исмаил Ертук. Не знам дали разбрах всичко, което тук ще обясни, но напълно му се доверявам. Малко по-сериозно, струва ми се, че като цяло почти всички изменения са с една и съща цел, а именно най-накрая да се предприемат конкретни и ефикасни мерки срещу измамите и манипулирането на километропоказателите. Действително смятам, че е крайно време да отговорим на очакванията на потребителите, които са в центъра на дебата. Много е важно докладът ни да бъде подкрепен и да доведе до конкретни резултати. Важно е купувачите на автомобили да разполагат с нужните е, сведения за автомобилът втора потреба, който закупуват и доколкото разбирам, цялостната позиция на колегите беше против един европейска база данни, а да съществуват национални бази данни с механизми за обмен на информация, както и информационно-технологични системи за съхранение на информация, които са оперативно съвместими. Ето защо това, което ние искаме от Европейския парламент е създаването на именно такава законодателна рамка и искането ни, разбира се, отправено към Европейската комисия и естествено се задава въпроса за крайния срок. И още няколко думи за техническите прегледи. Не смятам, че можем да разрешим проблемът, като съкратим срока между закупуването на автомобила и първият технически прелет. Винаги остава някакъв период от време между тези две събития, което ще се окаже един вид сива зона или рисков период между закупуването на автомобила и първият технически, редовен технически преглед. А по отношение на блоквережната система, да, действително е начин за съхраняване по безопасен начин на данните от километропоказателите, но смятам, че едно подобно техническо решение би следвало първо надлежно да бъде изпробвано и ако за бъдеще се появи безопасен вариант да се използва на тази технология за съхранение на данните от километров показателите. Разбира се, нека да използваме това решение, но между време, но нека да се придържаме към други по-прагматични варианти. Поздравявам за съвместната ни работа докладчик и всички докладчици в Сянка. Смятам, че съвсем скоро ще можем да излезем с един качествен текст. Благодаря ви, господин Демес Макер има думата. Благодаря ви, господин председател. Разбира се, и аз най-напред бих искал да благодаря на докладчикът, господин Ерто, както и на докладчите в Сянка, както и на всички колеги, които допринесоха за съвместната ни работа. Мисля, честно показахме един единодушно в Европейския парламент за, за спешната нужда да се за, да намери решение на проблема с измамите с километропоказатели. показатели има и доста голямо единодушие за възможните решения. Внесох редица изменения заедно с колегата Фан Босойт, председателят на комисията ИМКО. Основната ни цел беше да намерим лесно, краткосрочно решение, което лесно да може да бъде приложено и което да бъде свързано с сравнително ниски разходи електронните платформи, е, блок мрежи. Да, действително това са е, решения, които биха могли да ни помогнат в дългосрочен план. Но ако погледнем какво е положението на практика, всичко това ни се струва все още доста необозримо е, или като решение в доста необозримо бъдеще. Между време имаме нужда от някакво прагматично бързо решение. И такива, такива решения има. Подобни системи вече съществуват в Белгия и в Нидерландия. Възможно е въвеждането на систематичен и надежден подход за регистриране на превозните средства в националните бази данни и след това възоснова на тези сведения можем да гарантираме, че данните от километропоказателите могат да бъдат достъпни както за компетентните органи, така и за потребителите. Тоест нямаме нужда от а, технологическа революция. С а, наличните методи можем да намерим решение с огромна добавена стойност за европейските потребители има много сериозен проблем, с който се спускаме ежедневно и който може да бъде разрешен без сложни процедури. Говорим и много прост начин да се справим с проблема и се надяваме Европейската комисия да чуе посланието ни и да се възползва от предоставената и възможност е, ние като Европейски парламент отправяме много ясно послание и към Европейската комисия, и към европейските граждани. Ще продължим да работим в тази насока с колегите. Благодаря ви, господин Демесмакер. Думата има господин Рике. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред ме искал да благодаря на Исмаел за отличният му доклад и всъщност винаги трудно се работи по толкова добри доклади, защото няма какво толкова човек да каже по тях. По-лесно всъщност се коментират лошите доклади. Първият ми коментар. Никой не, не се съмнява, че измамите се с километропоказателите са чисто и просто а, измами. Второ място тази практика има много сериозни финансови последици. Загубите се изчисляват на близо 8 милиарда. На трето място представлява и заплаха за безопасността по движение по пътищата. И на четвърто място държавите е, членки очевидно изобщо не ги пука. А, няколко държави и членки са предприели мерки, останалите изобщо не се вълнуват от темата. Защо не се вълнуват от темата? Ами, защото финансовите последици не са за държавите членки, а за гражданите. Тоест няма проблем гражданите да се мамят помежду си до момента, в който не крадат от, държавните хъзни, което се пак е забележителна логика. Не смятате ли? Подобна широкомащабна практика на измами изобщо не вълнува държавите членки и доста време трябваше дори на Европейския съюз да прояви интерес към проблема. Ето защо и ние предлагаме прилагането на бързи, ефикасни и законодателни мерки, разбира се, защото ако чакаме е, държавите членки да направят нещо, ще има да си чакаме до безкрай, поради липсата на добра воля от тяхна страна. Няма да навлизам в е, подробности, тъй като постигнахме вече компромиси по измененията. Имам само един коментар по отношение на блок мрежи. Първо ще ни трябва доста време, за да направим оценка на тези решения. На второ място това е решение, което е свързано с огромно потребление на енергия. Тоест, ако обмисляме варианта за база данни с блок мрежа, говорим за много сериозна за много сериозно енергопотребление и ако започнем да прилагаме този метод в, към други бази данни, положението става доста проблематично. Другият проблем е, че един път, когато се въведе блок верижна мрежа, няма вече как да се поправят евентуалните грешки в нея. А в крайна сметка, крайните потребители са сервизите и центровете за технически преглед, така че трябва много да внимаваме при въвеждането на блокбрежни мрежи при официални бази данни. Лично аз имам доста сериозни резерви към това технологично решение, но като цяло съм убеден, че няма да има проблем да постигнем добър консенсус. Надявам се само текстът ни да бъде достатъчно настойчив, за да дадем нужния тласк на Европейската комисия да предприеме законодателна инициатива и държавите членки да намерят до нужната добра воля, за да приложат тези мерки. Благодаря, господин Крамер, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Аз също бих искал на своя ред да благодаря на нашия докладчик. Докладът му наистина е отличен и аз нямам много какво да кажа. Не знам къде е проблема Исмаил при теб или при мен, но докладът ти наистина е отличен. Струва ми се, че действително има и много широкомащабен консенсус тук в Европейския парламент, т.е. всички осъждаме пасивността на държавите членки, осъждаме и пасивността на Европейската комисия, която от месеци насам забавя отговора си на нашите очаквания. Така че очевидно наша роля е да окажем натиск. Не ни остана друг избор. Трябваше да излезем с доклад за законодателна инициатива, защото темата, за... проблемата не само само финансово естество, тези вид измами имат и много сериозни последици за безопасността на движението по пътищата. Харчим безкрайно много средства в други отношения, но си позволяваме изобщо да пренебрегнем този проблем. А най-лошото е, че дори няма смисъл да откриваме топлата вода. Белгия и Нидерландия могат да служат за пример на цяла Европа те са намерили много ефикасен метод на, за справяне с а, тези измами, се оказва, че дори не можем да приложим а, техния, техното решение на европейско равнище. Положението в този момент е просто нетърпимо. Разбира се, няма да започнем да шпионираме хората, но в момента в който може да се докаже, че километропоказателя не е манипулиран, няма проблем. А има един друг проблем, който не сме споменали точно в доклада, а именно износа на автомобили извън Европейския съюз. Тук също имаме нужда от контрол, по, по противен случай има сериозна опасност да навредим на репутацията на Европейския съюз. И африканците ще ни кажат, ама европейците манипулират километропоказателите преди да ни продадат автомобилите си втора ръка, пък на нас не забранява да правим такива неща. Но пак казвам, докладът като цяло е отличен и напълно го подкрепям. Много ви благодаря. Думата има господин Кох. Ja, lieber Ismael, vielen Dank auch noch. Благодаря и от мое име на Исмаел. Благодаря за отличния доклад. Три неща. В моите изменения аз говоря за последиците, свързани с вмешателството в километропоказателя. Говоря най-вече за последиците за безопасността и сигурността. Това не трябва да се забравя. На второ място, сроковете малко липсват в доклада. Аз бих предложил до 2019 година да има някаква правна рамка, ако не за забрана, то поне за това да се попречи на подобни е, вмешателства и измами. Нека да има някаква мярка в рамките на разумни срокове. Освен това, технологиите, свързани с бъдещето, трябва да бъдат взети предвид. Добре е да има правна рамка, докато не се създадат нови технологии, нека да използваме обаче създаденото в Белгия и в Холандия. То е нещо много успешно като инициатива. Що се отнася до системите на измерване на трафика, трансграничния трафик е на последно място. Тези системи в Холандия и Белгия са изключително уместни и добри и трябва да бъдат използвани. Благодаря ти още веднъж. Благодаря на господин Кох, господин Ван Милтенберг. Благодаря съвсем накратко. Искам и аз да се присъединя към комплиментите, отправени към докладчика. Внесени са доста изменения и това се дължи на факта, че всички ние осъзнаваме, както каза и господин Демес Макер, че проблема е свързан с доверието у потребителите. Ако доверието у потребителите, когато купуват автомобил е разклатено, ще се разклати и доверието им в европейските институции. Много се радвам, че споменавате конкретно Белгия и Холандия в доклада, защото те имат успешни практики за справяне с този тип измами. Обръщаме се към Европейската комисия. Естествено, че за една нощ промените няма да се осъществят, но може да използвате предложенията, които се правят в доклада. Взимам повод от казаното Доминик Рике. Има изменение, по силата на което се иска от комисията да направи законодателно предложение в рамките на една година. Сътрудничеството между генералните дирекции е много важно. Става дума за доверието на потребителите. Още веднъж го подчертавам. Знаете, че EPRS вече подчерта какви са съществуващите проблеми и те трябва да бъдат бързо коригирани. Благодаря на господин Иван Милтенбюрг. Следващия оратор. Не искате думата, така ли? Господин Вин Ван де Камп. Mevrouw е, de voorzitter, dank u zeer. Благодаря, госпожо председател. В началото позволете ми и аз да се присъединя към притесненията на докладчика. Самия господин Ертук спомена, че парламента като че ли е изтикан в ъгъла от комисията. За нас е невъзможно да накараме различните генерални дирекции да си сътрудничат. Всъщност това е задача на самата е, комисия. Обръщам се с апел към генерална дирекция МУВ. Моля ви да се вземете с проблема. Не може да допускаме координаторите на НП и на социалистите е, да трябва да пишат писмо на господин Тимерманс относно вътрешната координация в комисията и не можем да допускаме да се иска от наше име да се подобри тази координация. На второ място, не разбрах много добре каква е разликата между краткосрочния и дългосрочния подход на докладчика. Мислех си, че както каза и Жорж Бах, в краткосрочен план ние ще изберем вече приложеното в Белгия и в Холандия. А що се отнася до блоковерижната мрежа, тя ще е нещо към което ще се стремим в бъдеще. Не знам дали не се смесват двете неща, обаче дългосрочната с краткосрочната стратегия. И накрая, ако прочетете много внимателно доклада на господин Ертук, ще видите, че от проблема страдат най-вече бедните. Моя опит показва обаче, че много сериозно е засегната и средната класа. В Германия се съгласиха в рамките на голямата коалиция, че а, трябва да се направи нещо по проблема. Много хора купуват автомобили, които са засегнати. Ще взимам думата като председател. Поздравявам господин Ертук за свършената работа. Днес той заслужава не само вниманието на Европейския съюз, той призовава и комисията и държавите членки да дадат отговор, защото тук възниква проблеми, свързани с правата на потребителите, но и е, възниква въпроса за Европа, която не гарантира тези права. Очакваме конкретни отговори, изменения от страна на Европейската комисия. Вие напомнихте в доклада си, че има решения, които се прилагат в Белгия и Холандия. Какво чакаме тогава? Е, за да хармонизираме тези решения в цяла Европа, защото днес има измама и това трябва да се каже. Е, това е, е измама, която може да се пресече. Погледът ни е отправен към Европейската комисия. Има ли представител? Бихте ли ни дали конкретни отговори на въпросите? Твърде много време мина, твърде много генерални дирекции си прехвърлят топката. Ние дължим конкретни отговори на гражданите и е, по-конкретно за правата им като потребители. Е, трябва да има доверие между нас и тях, когато купуват е, дадена стока. Благодаря, госпожо председател. Да, разбира се. Както знаете, темата е сложна, която е свързана с различни области. Полагаме огромни усилия, за да видим какво можем да предложим. Най-напред аз съм като ръководител на отдел Безопасност по пътищата. Мога да кажа какво сме готови да направим. Ние след това генерална дирекция Гроуд ще кажат е, какво мислят те за типовото одобрение тук са и колегите от Генерална дирекция правосъдие, за да видим те какво могат да направят за защита на потребителите и нормативната база. Що се отнася до техническата изправност, миналия път казах, че споделяме вашите становища и сме готови за създаване на електронна система за обмен на данни. Готови сме да работим по този въпрос, тъй като тук се решават някои проблеми, макар и не напълно, като например проблема с измамите с километропоказателя. Микрофонът е изключен. Бихме искали да уточним въпроса с изменение 14. Няма пряка връзка между манипулацията на километропоказателя и техническата изправност. Превозно средство, което е минало през проверка за техническа изправност, се счита за технически изправно. И за това бих казала, че от наша гледна точка това изменение а, няма а, точен смисъл. А, искам да коментирам изменение 46. Двамата са законодатели се определили краен срок – и това е април 2020 година. Това е за докладване за техническа отчетност, така че това изменение не е необходимо. Член 86 обхваща техническата изправност, но това, тази разпоредба е обхваната и в директивата. Това, което мога да кажа, от наша гледна точка и ще е, дам е, думата на е, колегите от Генерална дирекция Гроут. Благодаря. Огледахме внимателно доклада и внесените изменения отбелязваме проблемите, казваме онова, което казахме и на предишното заседание. Предприехме първата стъпка, като включихме защитата на километропоказателите в регламента. Ще направя няколко много общи коментара. Първо, имаме нужда от подходящо правно основание за допълнителни изменения. Правилно посочвате в е, доклада, че може би това трябва да се регулира в е, нормативната база за безопасността. Регламента за типовото одобрение, е технологичната неутрално. И затова оставяме, е, предоставяме свобода за избор на технология за адекватна защита на километропоказателите. Освен това, е, трябва да има система за проверка. За тази цел имаме нужда от проучване и подбор и да изберем необходимите методи за проверка. Благодаря. А, искам да кажа на Европейската комисия, че не съм удовлетворена от отговорите. Не, не съм удовлетворена, защото да ми кажете, Ами полагаме всички усилия и след това да ни правите общи декларации по принцип. Не, това очакваме от Европейската комисия с оглед на едно явление, което е, се е разраснало до големи мащаби в държавите членки. И така, колегата е тук. Докладът му ще бъде прият на 25 април вие ще представите на законодателите нормативна база. Казвам ви го съвсем направо, но по време на този мандат сме в състояние да приемем законодателни актове, които дават конкретни отговори на въпроса, след като нещата а, се бавят от толкова години. Господин Ратук, имате думата. А Европейската комисия, имате ли да добавите нещо? Генерална дирекция е, правосъдина е тук. Има ли представител на тази генерална дирекция? Няма. Господин Ертук, имате думата като в качеството ви на докладчик. Благодаря на генерални дирекции Муви Grow. Искам да кажа на този етап, в църквата не искаме да наказваме, невинните и с проповедите си. Двете генерални дирекции, които споменах, са в трудна ситуация. Аз не смятам, че тези две генерални дирекции са проблема. Те са наясно с това, че нещо трябва да се предприеме, но е, положението им е трудно, защото вътре в Европейската комисия, генералната дирекция, чието ресор е този въпрос, няма желание да се откаже от е, фрагментарното мислене. Не приемайте това лично, но е, разберете ни и нас като парламент. Искаме, не искаме да допуснем европейските граждани да бъдат жертви на измама. Възможно е да има пряка връзка между безопасността по пътищата и автомобили, които не са на 20 000, а на 150 000 километра и спирачките може да са а, износени. Въпросът не е към отсъстващите представители на комисията. Проблемът е, че ресорната генерална дирекция няма особено желание да предприеме нещо. Освен всичко друго, те не са и тук. Това говори за значението, което отдават на Европейския парламент. Ние сме комисия по транспорт на Европейския парламент. Господин Ван Декамп каза, че всички ние сме координатори и нека да изпратим писмо на господин Тимерманс и да го поканим да дойде пред нашата комисия, за да му обясним как гледаме на нещата и какви предложения имаме. Аз мисля, че той е интелигентен човек, не защото е социал-демократ, защото просто е умен човек. И от двете проучвания той е, ще види, че е, има проблем, по който трябва да се предприеме нещо. Аз не смятам, смятам, че ако може да се направи това, нека да се направи, нека да окаже малко натиск, защото пак ще видим същите колеги от комисията, ще ги нападаме, което не е редно. Ние искаме да проявяваме солидарност с тях и да работим с тях. И не е честно те да бъдат подлагани на нашето недоволство. Благодаря на всички, с които работих, всички, които внесоха изменения. Благодаря господин Ертук. Уверявам ви, че този въпрос ще бъде в дневния ред на заседанието на координаторите на 19 март. Искаме Европейската комисия да ни даде конкретен отговор на този въпрос. Продължаваме с представяне от комисията на прегледа на пилотните проекти и подготвителни действия в областта на транспорта и туризма. Ще дам думата на Европейската комисия, за да е, ни представи докъде са стигнали пилотните проекти и подготвителните действия в областта на транспорта и туризма както и резултатите от проектите, които са приключили. Както знаете, те се предлагат от парламента в рамките на годишната бюджетна процедура в няколко седмици. Секретарията ще се свърже с вас, за да, се, за да направите нови предложения във връзка с бюджетната процедура за 2019 година. Аз мятам, че това представяне е много навременно, за да можем да направим нови предложения, но преди това да направим равносметка на избраните проекти. Е, тук давам думата на госпожа Мона Боркенд. Заповядайте, имате думата. Много ви благодаря, госпожо председател. Е, да, на не съм седнала, но има доста хора от комисията за това, така се получи. Координатор съм от генерална дирекция Мув и съм а, тук с да ви представя с удоволствие пилотните проекти, противните дейности, които са част в областта на транспорта и туризма, като ще ме допълни колегата от Генерална дирекция Гров по-конкретно за отрасла на туризма. Аз ще започна с транспорта. Най-напред бих искала да благодаря, разбира се, на Европейския парламент за подкрепата, която оказва на този вид проекти в областта на транспорта. Доказателственият материал и анализа, който е, правим възосновата на тези проекти, са ни много полезни, както при е, такъв нови проекти в е, това отношение, така и на анализа в тази област, за което ви благодаря. Най-напред бих искал да се, да спра няколко дума на, на пилотните проекти и подготвителните действия от 2016 година, насам след което ще се спра на няколко конкретни подбрани случая. На напред държа само да отбележа, че по подобна информация за целите и графика за работа на бюротните проекти и подготвителните действия, подготвени от Европейската комисия, може да намерите в годишният междинен доклад, който е предоставен през месец март е, всяка година Комисията по бюджети, а пък доклад за 2018 година вече беше представен през февруари тази година, т.е. той е на ваше разположение. Започваме с 2016 година. Генерална дирекция МУВ работеше по 4 пилотни проекта и 2 подготвителни действия. Най-напред ще отбележа, че предвид това колко е бавна процедура, т.е. да започва с решението за финансиране от страна на Европейската комисия, след това дългова процедура и след това започва самият проект, който обяснява защо някои от тези проекти все още са в финалната си фаза. След това има някои проучвания, които вече бяха приключени, като например пилотният проект за системата за сателитно наблюдение е пример за, за проект, по който вече е приключил работата като ще видим малко повече подробности по-късно. Друг пример да поруча отключването е подготвителното действие на име към единен и иновативен транспорт в Европа, като двете проучвания бяха приключени през марта миналата година, а сега продължаваме да работим с подкрепата на Европейския парламент при прилагането на мултимодални решения и получване на пазара в тази област, като това повително действие започна през септември миналата година и ще продължи работата по него в продължение на 24 месеца. От 2017 година насам Европейската комисия работи по 5 пилотни проекта три от които бяха удължени и за 2018 година и виждате, че са отбелезени с звездичка на екрана пред вас за проектите от 2017 година решенията за финансиране бяха прияти миналата година. Тръжните процедури в момента текат, а някои от договорите вече бяха подписани. Но се очаква докладите да бъдат подготвени чак в края на тази година или началото на до година. За 2018 година, освен тези три пилотни проекта, които се продължават от 2017 година насам, увеличихме, обявихме и три нови пилотни проекта в наскоро представеният междинен доклад. Всичките са посветени на безопасността на движението по пътищата, като например човешкото поведение и автоматизираното шофиране, пилотни проект за картографирането на транспорта на лицата с ограничена мобилност, както и а, решение за архитектурата на а, небе, като през месец март ще започне реалното изпълнение на проектите. А сега няколко конкретни примера. По отношение на пилотният проект 2016 година за система сателитно наблюдение за търговски тежкотоварни превозни средства. Целта беше да се добият повече сведения с цел подобряване на законодателната рамка. През 2016 година беше проведено поручване за техническата е, разходност. Е, способност на използването на тахографите като основен инструмент за набиране на данни, като проучването беше приключено през юни миналата година и беше представено на Европейския парламент. Е анализа като цяло е положителен и показва, че прилагането на тази система има сериозни положителни последици върху безопасността на движението на, на движението по пътищата поради по-честите проекти проверки, както и подбор контрол на операциите по каботаж. По отношение на пилотния проект за 2017 година относно достъпност на транспорта за хората с а, ограничена мобилност. Проекта в момента се осъществява. Целта е да се намерят решения за хората с ограничена мобилност и възможността им по-добре да, да планират и да осъществяват своите пътувания в рамките на Европа. Те първо започна получването на първи етап. Ще се направи обзор на наличните системи за е, информация и планиране на дълги и трансгранични пътувания за хора с ограничена мобилност. Вторият етап ще бъде провеждане на пилотен експеримент от а, а, изпълнителят, като целта е на получените данни да бъдат включени в интегрирано приложение за картографиране. Очаква се в края на годината да получим резултатите. Както можете да предположите, тези резултати ще ни помогнат да установим кои са най-ефикасните решения за предоставяне на информация за възможностите за превоз на тази категория, като разбира се, Европейската комисия ще използва този анализ по-нататъчни дейност в тази област. Следващият пример е свързан с потен проект проект от 2017 година за безопасните и сигурни паркоместа за тежкотоварни превозни средства, което разбира се напълно се вписва в текущата дискусия за първия пакет по мобил... за мобилност. Целта на този проект е да се направи оценка на нуждите и инициативите нужни за предоставяне на сигурни и безопасни паркоместа за тежкотоварни автомобили. Решението, финансово, решението финансиране беше взело, взето миналата година. Проектът ще продължи до януари до година, но ще имаме представяне на междинните резултати през октомври, а на 6 ноември ще бъде организиран и семинар за предоставяне на данни, така че се надяваме да допринесем своевременно за дискусията по тази тема. Следващият проект е пилотният проект от 2017 година за инфраструктурата на въздушното пространство в рамките на инициативата Един европейско небе. Той ще получи през 2018 година и целта е да се разработи предложение за бъдещата структура на въздушно посолство на Европейския съюз възоснова на предложението на Европейският парламент за трансевропейски магистрали в небето. На първо място ще се направи оценка възоснова на дейността на съвместното предприятие Сезар, с което работим по споразумение, като целта е да, да изготвят пилотен план, който бъде одобрен през комисия през март и след това ще започне е, изпълнението. През, до, през периода март до май съвместното предприятие СЕЗА възнамерява да се допита до заинтересованите страни, включително и чрез организиране на семинари. До края на годината ще се изпълни първата фаза, след което ще определим какво точно ще се обхване в втора фаза. Няма нужда да уточнявам, че резултатите от този проект ще допринесе за допълнителното поосмислене и до изготвяне на рамката за единното европейско небе. И накрая е друг тема, която вече сте обсъждали, която показва казва, че Европейската комисия разглежда темите, които вие е, обсъждате, а именно пилотен проект за 2018 година, който ще се съсредоточи върху установяването и разглеждането на възможни решения и евентуалното създаване информационна система за километропоказателите в рамките на Европейския съюз. Все още не е взето окончателното финансово решение. Както казах, възнамеряваме да а, пристъпим към приемането и през няколко седмици, като разбира се ще вземем предвид проучването, изготвено от Европейския парламент в тази област. Получването ще се извърши в а, рамките на 2018 година. Ще спра до тук и ще дам думата на колегите от Генерална дирекция Growth. Ако са тук,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 доколкото разбирам, представител на комисия, която трябваше да вземе думата за областта на туризма, още не е пристигнала. Ами, жалко за нея, но ще започнем с дебата по първата част по на транспорта. Незабавно давам думата на господин Вин Ван Деконто. Моля, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Много благодаря и на Европейската комисия за предоставените сведения, които ни дадоха за пилотните проекти. Нищо не казахте за моят платен проект, но ще се върнем след малко на тази тема. Бих искала да кажа нещо за сигурните и безопасни паркоместа за тъжкотоварни превозни средства. Колегата Вандален от ЕКР предложи този пилотен проект, но аз също го подкрепих. Представителят на Европейската комисия заяви, че на 6 ноември ще се проведе конференция посветена на темата. Надявам се, че до тогава вече ще са започнали тристранните преговори. Предполагаме, че ще успеем да спазим предвидения график. Така че въпросът ми е следният. Дали от Европейската комисия са обърнали внимание на въпроса за финансирането на тези обособени паркинги? Проблемът е много сериозен. Държавите членки е, смятат сега, че едва ли не трябва да поемат всички разходи, но не беше такава целта ни. Бихме искали това да бъде търговски проект. Така че се питам как точно ще се финансират тези безопасни обособени паркинги? Следващият ми въпрос, госпожо председател, е към следващият проект, който беше изпратен от секретарията на комисията по транспорт. Става въпрос за пилотен проект 370-3708 за продължителна цикъл на живот на средства с биогориво. Ако не се лъжа, тук липсват някои елементи, които ще прочета сега. Първо въпросо. Какво е отношението ви към метода, който се използва, т.е. за метода метода за тестване WLTP вместо старият метод за тестване NT... NATC. По отношение на енергийния микс, с всички тези альтернативни горива излизате с предложение за енергиен микс, така че въпросът ми е каква всъщност е отправната ви точка. Говорите за енергийния микс на европейско равнище ли или както беше заложено в предложението на Европейската комисия енергийният микс на световно равнище, тъй като на световно равнище ще се кажа доста по-различно, колкото на европейско. И последно, госпожо председател, Какъв цикълът на живот, който се използва сега като критерии за автомобилите? Така, крайна сметка въпросът е дали продължителността на живота на превозното средство може да използва 200 000 км като, край, като ответна стойност за, целият, за всички проекти. Госпожо Майсне, имате думата. Благодаря. господин Ван де Камп зададе въпрос относно няколко проекта. Аз имам въпроси във връзка с два проекта. Единното европейско небе Неодавна чухме презентация от Сметната палата и там се казва, че трябва да се инвестира повече в единното европейско небе. Тази препоръка включена ли е в проекта? И на второ място проекта за паркоместата. В момента разглеждаме пакета за мобилност и това е много важна област. Включваме ли тук най-добри практики от държавите членки или от други места? Какво се прави точно в тази връзка? Благодаря, госпожо Майснер. Госпожа Яла Сендер. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на комисията за предоставената информация. Няколко коментара. На първо място, в списъка с проучванията, които са приключили, се споменава едно проучване относно привлекателността на транспортния отрасъл. Искам да попитам следното. Когато се приключи едно проучване, какви са последващите действия? Как се използват резултатите в ежедневната работа на комисията? На следващо място. Обръщам се към госпожа Дели като председател. Не можем ли да предвидим разглеждане на някои от тези поручвания в а, нашата комисия, защото някои от тях са много интересни. Виждате, сред нас има и млади хора. Някои от а, проучванията може да са много интересни с оглед на нашата работа, с оглед на начина по който гласуваме и онова, с което се занимаваме. На следващо място. Нещо, което не успях да видя, може би защото не успях да напасна списъците. Става дума за поведението на човека в рамките на автономните превозни средства. Какво се случва точно с тази инициатива? Може би аз не съм видяла нещо подобно на екрана. Извинявам се, ако това е така. Докъде сте стигнали по тази инициатива? Благодаря, госпожо Яласендер. Давам думата на следващия оратор. Това е господин Охей. Диджи Благодаря, госпожо председател. Може би все пак трябва да изчакам, докато не дойде другия представител на комисията. Основният ми интерес е свързан с туризма. Нека все пак да очертая и един проблем с общ характер. Ще отправя това послание към представителите на Европейската комисия. За какво става дума? Годишно Европейския парламент е, харчи около 40 милиона евро за различни пилотни проекти. Пилотни проекти с цел осъществяването на, на други проекти. Не знам какво е положението на други места, но що се отнася до парламента, мога да кажа следното. Европейската комисия разглежда тези средства като че ли те наистина са предвидени за комисията. Комисията смята, че има право на тези пари. И съответно не смята, че трябва да се отчита за това как са изразходени тези пари, макар че ние депутатите работим много интензивно по подобни инициативи. Мисля, че комисията трябва да се отчита да разбере, че средствата са за конкретни проекти, а не за нещо друго. Трябва да осъзнае, че тези пилотни проекти имат конкретни цели и тези цели трябва да се осъществяват. Защото тези проекти, тези програми са създадени са набелязани благодарение на усилената работа на много депутати. Ето защо тези проекти би следвало да се осъществяват. 11 милиарда а, се заделиха за много проекти през последните години. Туристическото лоби е много ефективно и работи много активно. То ни благодари за активната подкрепа от наша страна. Ние обаче нямаме абсолютно никаква идея за това какво се е случило с тези пари, тези 11 милиарда. Наистина нямаме никаква представа. Нулева. Ето защо ентусиазма и смелостта на много депутати депутати доста понамаляха. А комисията, която знаете, че се състои от хора, които не са избрани от народа, състои се от хора, за които нашите народи нямат никаква представа, кои са точно те. Тези чиновници се разпореждат с тези пари, а ние, избраниците, нямаме никаква представа за какво точно са изразходени парите. Анна Мария Кораца Билт, знаете тази колега, тя работи много усилено и създаде много тесни връзки за да може да имаме система, която да е ефикасна. Има обаче един системен проблем. И ето защо трябва да кажа, че системният проблем се дължи на неуспешната дейност на, на комисията. Отново казвам, ние работим интензивно, за да можем да заделим конкретни средства за конкретни проекти. Но тези средства като че ли просто потъват някъде в дън земя. Трябва да отбележа, отбележа още веднъж и да подчертая дебело. Налага се комисията ясно да ни казва къде отиват тези пари. За какво точно се изразходват те. Тези проекти трябва да се вземат предвид, трябва да се осъзнае, че проектите имат конкретни цели и средствата трябва да отиват точно за конкретни проекти. В Източна Европа, например, има много млади безработни. Те са обект на разглеждане от едно от нашите конкретни предложения. Имаше инициативи, за да може тези хора да станат по-атрактивни за наемане в туристическия сектор. Трябва да осъзнаете, че трудовия пазар в Източна Европа е напълно различен от този в Лондон или в други места в Западна Европа. За да дадем тласък на някои положителни тенденции, ние решихме да действаме и създадохме конкретен тем проект, само че се оказа, че тези пари са отишли за съвсем различни цели. И съответно този конкретен проект за младите хора, безработните млади хора в Европа не получи финансиране. Това е един конкретен пример, за да разберете е, за какво говоря като Европейски парламент в един момент ние трябва да разберем къде отиват тези фондове и е, прозрачността трябва да бъде част, задължителна част от работа по тези проекти. Аз имам само няколко въпроса. Първо, пилотен проект за километропоказателите. Тук има пълно разминаване, защото Проучването ще приключи, с когато доклада по собствена инициатива е достигнал до напреднал етап. Какъв метод ще прилагаме следващия път, е, за да не стане проучването на стойност 300 000 неактуално? Е не е необходимо да се влагат 100 хиляди за такива проучвания. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос. Всички проекти, които представихте, какво правим днес, за да се, за да има подкрепа и подмагна за тези подкрепи. Например, за мобилността в градовете. Как да направим така, че тези проекти да се разпространят? Имаме добри проекти. Какво ще направите така, че те да доведат до политики и да се разпространят, а не просто да си работим по едни дребни проекти? Е, които веднъж приключили и повече изпада, след това изпадат в забвение. Госпожа Мона Боркланд, за да отговори на въпросите. И след това ще дам думата на комисията по въпросите свързани с туризма. Съвсем накратко. Не напред няколко думи на въпроса за безопасни паркинги за тежкотоварни превозни средства. Трябва да се отговори на въпросите как да се осигурят такива безопасни паркинги, какви стимули да предвидим и също така трябва внимателно да се помисли къде да бъдат разположени и колко трябва да бъдат те, за да се отговори на потребността и как да се стимулират заинтересованите лица. Това е дейност, това са области, по които ще мислим. По програмата след ние вече имаме ангажименти за да използваме СЕФ за гарантираме безопасни а, зони за паркиране на всеки 100 км. Държавите членки могат да използват тези средства, за да изградят тази необходима мрежа. По въпроса за е, електро, за електрически изделия, достигнали до края на жизнения си цикъл. Мисля, че е по-добре да ви дам отговорите в писмен вид, в, двустра... в... в двустранен план. По въпроса за единното европейско ниво, дали ще се съобразим с заключенията на Сметната палата и разбира се тези пилотни проекти са разработени по такъв начин, че използваме всички необходими данни за необходимостта от инвестиции. Да, разбира се, за, точно така затова смятам, че този инвестиционен проект е толкова навременен с техническите експерти трябва да помислим как да вървим напред от тук нататък. И това дава сигнал за е, инвеститорите от тук нататък. Въпросът какво се случва, когато приключат проучванията е справедлив. Има редица проекти, в, по които работи парламента, чрез семинари и раз, размяна на мнения, ние винаги предоставяме резултатите, но комисията е на разположение за разговори за това как да се усъвършенства комуникацията. Всичко това е част от усилията за отчетност. От наша гледна точка за нас това са полезни данни. Ние сме комисия, която работи възоснова на емпирични данни. Ние използваме данни, анализи, които да използваме за своите цели, но след това ги представяме за обсъждане между институциите. По въпроса за човешкото поведение и автономните автомобили, това е част от пилотен проект. Сега започваме работа и решение за финансиране ще се приемат скоро. За километропоказателя, да, отбелязвам казаното за разминаването. Да, ние работим по пилотни проекти след направените предложения. Предложението 2018 година. Ние ще работим по него, трябва да направим анализ, но отбелязваме казаното от вас. Мисля, че вече отговорих на въпроса за отчетността, отговорността и за това как да обменяме информация възоснова на тези пилотни проекти. Благодаря. Благодаря за отговорите. Сега давам думата на колегата, който отговаря за туризма, госпожа Атанасополо. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, госпожи и господа депутати, членове на Комисията по транспорт и туризъм, благодаря за тази възможност да ви представим на е, проектите и подготвителните действия в областта на туризма. Извинявайте, че е, закъснях. Нашето Проекто представене допълва писмената информация, която парламента получи от комисията в контекста на годишния междинен доклад за изпълнението на пилотните ни проекти и подозрителни действия и работния документ към проекто бюджета за следващата година. И така, използвайки информацията, която се предоставя редовно на парламента, ние ще представим накратко резултат е, от а, е, а, е, дейностите. За периода 2015-2018 година Европейската комисия изпълнява 9 пилотни проекти, подготвителни действия в областта на туризма на обща стойност 11,6 милиарда. Благодарим на Европейския парламент за това, че предложи проектите и за интереса и подкрепата за туристическия сектор. Най-напред първия пилотен проект повишаване на качествените работни места и стажовете в туристическия сектор. Предложението беше за 500 000 евро. Пилотния проект е насочен към кариера в туризма, повишаване на привлекателността за тази професия. Проектът е свързан с набелязване на, на, на липсващите умения в настаняването, гастрономията, пътувания, екскурзии, цифрови услуги и новаторство. Проектът е, е, се изпълнява в 8 държави членки. Резултатите са приложими за всички и се надявам, че методологията ще е, се окаже полезна за всички Основните резултати комуникационни и рекламни материали, клипове и брошури, е, пакет образователни е, обучителни материали е, за търсещи работа, също така инструментариуми за възможност за финансиране за туристическия сектор, 8 конкретни прояви в 8 държави членки, 6 семинара с търсещи работи и още 6 семинара с участие на МСП. Целта е да се очертаят липсващите умения и както и потребностите в сектора по-конкретно като предоставяне на информация за кариерните възможности. Включени бяха 500 заинтересовани лица чрез промоционалните дейности. Ще имате възможност да чуете повече за резултатите от този проект на 2 април, когато ръководителят на проекта ще направи пространно представене в Европейския парламент има връзка между целите и резултатите от проекта и проекта за сътрудничество по секторните умения в туризма. Проект финансиран по Еразъм Плюс. Целта е да се установят липсващите умения и възможностите за изграждане на умения в средносрочен и дългосрочен план. Сега ще обобщи резултатите от подготвителните действия, транснационални, свързани с културата, туристически продукти. Тези подготвителни действия бяха изпълнени на два етапа с общ бюджет 3 милиона евро. Това беше възможност да засилим сътрудничество с ЮНЕСКО, като разработим първите пътувания посветени на наследството в Европа. Това са четири тематични културни маршрута, които включват 24 известни и по-малко известни обекти на наследството на ЮНЕСКО в 19 държави членки. Четирите теми са Романтична Европа, Кралска Европа, Древна Европа и Европа под земята. Насърчаването на тези маршрути започна в взаимодействие с National Geographic и ще започне при втори етап на подготвителните действия. Е, те работата започнат през януари, ще продължат 18 месеца. Резултатите до сега са изграждане на капацитет, а, от, както инструментариум, така и семинари, мобилна платформа за рекламиране на маршрутите и съвместни дейности с National Geographic за е, осведомителни рекламни цели. Усилията ни са да осигурим да разгласим тези пътувания до 2019 година, да ги направим по-видими с конкретен акцент върху удалечени пазари като Китай. 2018 година на туризма между Европейския съюз и Китай но също, също и с Америка искаме да представим резултатите от това подготвително действие в контекста на различни мерки и възможности за реклама в годината на туристически обмен между Китай и Европейски съюз. 2019 година е годината на културното наследство и разбира се, чрез съвместната платформа за реклама, нова инициатива, която изпълняваме заедно с Европейската комисия за пътуване. Освен промоционалните дейности, свързани с тези четири пътувания, целта ни е да улесним сътрудничеството между наследството, между органите, които управляват различните обекти и по-конкретно обектите рамките на, културно, на наследството на ЮНЕСКО. Сега още един пилотен проект по различна тема. Това е световен туризъм за изграждане на мостове. Гласувам през 2015 година. Първоначалната сума беше 700 000 евро. Парламентът помоли да продължи подготвителната дейност с бюджет 1,5 милиона с оглед на ограничения бюджет по първи етап и целите изложени от проекта се взе решение да се спрем на три аспекта. Създаване на възможности за контакти между европейски и китайски туристически фирми, профил на китайските туристи, обучение за европейските новите туристически обекти, е, за да се адаптират към изискванията на китайските проекти. Целите съответстват на широките цели е, на е, годината на културен обмен Европейски съюз Китай. Чрез този пилотен проект имаме доклади на различни веб-сайтове при използвани от а, а, туристическия сектор. Организирахме един семинар в Шанхай, един в Лондон. Има, бяха организирани посещения за китайски фирми. Надяваме се да надградим върху резултатите по време на подготвителното действие световен туризъм за изграждане на мостове. Във връзка с този проект имаме два пилотни проекта, предложени от парламента за дестинация Европа и как да се популяризира Европа като водеща дестинация. Общия бюджет беше 1,5 милиона евро. И за да умножим този бюджет и да увеличим економията от мащаба, ние обединихме този проект с бюджета по Козме и допълнителните средства, които получаваме по Европейският морски фонд. Този общ бюджет ни дава възможност да изградим обща платформа за дестинация Европа. Тази платформа има за цел да разработи маркетингови дейности за европейските и трансевропейски туристически продукти раз, и разработване на партньорства в трети страни. Новото не е, че обединяваме обществените власти и туристическите организации и други, но също така региони и частни фирми. Надяваме се да продължим да надграждаме върху резултата на тези подготвителни действия чрез подготвителната дейност, която бяхме поканени от парламента да развием, а именно популяризация на културните съкровища. И накрая Европейска столица на интелигентен туризъм. Изпълнението на това действие започна през януари. Работим Активно е, подбираме два града като столици на интелигентния туризъм и още две столици през 2020 година. Идеята е да дадем признание на градовете, които прилагат интелигентен туризъм. Това означава достъпност, устойчивост използване на цифровите инструменти, но също така и творческата индустрия. Разчитаме на активното участие на парламента. Не се надяваме, че парламента ще участва активно в журито, което подбира столиците и церемонията за връщане на наградите за ноември тази година. Госпожи и господа депутати, както виждате, полагаме огромни усилия да изпълним действията, поверени ни от Европейския парламент. Споделяме общата цел за повишаване на конкурентоспособността на туристическия сектор в Европа и популяризиране на Европа като водеща дестинация. Разчитаме на вашата подкрепа. Благодаря. Merci pour votre, pour votre Благодаря ви за изслушението но трябва да отбележа, че за нас е доста трудно да следим презентацията ви без PowerPoint презентация, както това беше направила госпожа Бохлен за, в областта на транспорта, т.е. по всеки за всеки пилотен проект да имаме таблица, която ясно да се вижда и средствата, и целта, и а, срока. Много съжалявам, че трябва да ви го кажа, но трудно се следи вашето изложение. На моменти аз лично поне се загубих, така че следващия път, когато а, отново обсъждаме тези пилотни проекти, моля, опитайте, постарайте се да изпратите на секретарията предварително поне една по презентация, за да стане по-ясна презентацията ви. ще дам думата на колегите, ако имат а, въпроси в областта на туризма. Господин Вин, Ванекам, госпожа Лая Ява господин Или има думата с по няколко думи. Започваме с господин Вин Вантенком. Много ви благодаря, госпожо председател. Аз имам само един много лаконичен коментар. Специалистите в областта на туризма тук в парламента днес отсъстват, така че ще трябва някакси да ги, се опитам да ги заместя. Последния път проведохме много интересен дебат, посветен на туризма и отношенията ни в, в по отношение на туризма с Китай и обърнах специално внимание на реципочността. Много ме шокира фактът, че туристическата промишленост в Китай обръща внимание най-вече на пътуванията на китайски туристи в Европа. Но запитам нали в рамките на вашия природен проект не можем да обърнем повече внимание на туристическите потоци в обратна посока. Тоест, дали няма възможност този пункт да насърчи туристически гидове и други аспекти, които да заминат за Китай да работят там на място за насърчаване на европейските туристи в Китай. Благодаря, господин Ван Денкам. Госпожа Ява Сендер, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Вече зададохме въпроса на представителят от Генерална дирекция Move. И аз имам същия въпрос към вас, а именно какво се случи с някои конкретни пилотни проекти и подбителни действия, в частност за една, една подбително действие на име Калипсо с продължителност от 3 години. Това подбително действие предвиж, засягаше туристическите оферти за всички, включително и научените семейства, възрастните хора, хората с увреждания или специфични подробности. Питахм, питам се какво се случи с това профитно действие. Отдавна нищо сме чували за него. В контекста на економическата и финансова криза си дадохме сметка, че проблема, който спитахме да разрешим с това правително действие, се влушава, т.е. средната класа и работещата класа, т.е. категорията, за която правото на годишен отпуск отпуск беше истинска победа след дълга борба. Сега се оказва, че същата тази категория на практика се оказва изключена от а, голям брой туристически дейности и а, туристически оферти, така че се питам а, какво е направила Европейската комисия с това поително действие, ако то е било довършено, какви са резултатите от него това подготвително действие предвиждаше подготовка за по-масштабен проект по темата. Така че имате ли някакви новини за това подготовително действие? Благодаря ви. И последна думата има господин Илия. А Европейската комисия ще разполага с две минути за отговор. Annának Mondom, mert nem hallotta az előző okfejtésemet, nem az... Благодаря ви, господин, госпожо председател. Най-напред към представителят на към представителката на Европейската комисия. Не присъствахте, когато за първи път взех думата. Предложението ми беше към представителята на генерална дирекция Гров е да, да погледне текстовете, на които аз се позовах. Моделът ми в а, няколко, с няколко, казвам, няколко години беше следният. Пускаме много средства в Европейския парламент за конкретни действия, като например организиране на конференции, в които да насърчим конкретни действия на европейско равнище. Така че проблемът не е в това, че конкретни длъжностни лица не са свършили работата. Не, има някакъв проблем с системата като цяло. Също така, според мен, има проблеми и с подбора на правителните действия и пилотните проекти. Не винаги се работи по тези, които ние сме подбрали. И според мен това е сериозен проблем, който трябва да се разгледа и аз лично смятам, че трябва да попитаме направо председателят на Европейската комисия, господин Юнкер, какво се случва с тези средства. Като тук не изказвам искане от името само на социалистите и демократите. Смятам, че координаторите на нашата парламентарна група трябва да вземат решение в тази насока. Пак казвам, не говорим за конкретни действия на конкретни отдели в, Европейската комисия, говоря за системен проблем в цялата комисия. Благодаря ви, господин Идрис. Мисля, мисля че ще бъде точно това дневния ред на следващото заседание на комисията ни. Аз сега давам думата на госпожа Анна Атанасополо, за да отговори на всички въпроси, дадени от колегите. Разполагате с две минути. Заповядайте. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. По въпроса за реципрочността с Китай. Както вече казах, двете събития за установяване контакти между конкретни предприятия и региони в Китай бяха организирани съответно в Шанхай и Лондон в контекстът на годината на обмен в областта на туризма до Европейския съюз и Китай за 2018 година. Ще организираме събития не само в Берлин, но и в Шанхай, Пекин и Макао. Тоест много държим на въпроса за реципочността и създаване на възможности и за двете страни. Читам думата на колегата, която ще отговори за подкови въпрос, на въпросът ви за подготвителното действие Калипсо но преди това държа само да отбележа, че изпратихме PowerPoint презентация, в която бяха представени всички подготовителни и действия и пилотни проекти на секретарията ви. Може би има някакъв проблем, който обяснява защо тази презентация не ви беше показана. И на второ място, може би не стана ясно от изложението ми, но основната ни цел е да обвържем резултатите от тези пилотни проекти, подготовителни действия с други по-масштабни планове на европейско равнище, било то за конкретни пътки в туристическият сектор или рекламата на Европа като туристическа дестинация. А сега давам думата на колегата. Да, по... госпожа Айяла Сен... госпожа Сен, да знам, че много тършите на това конкретно подготвително действие. След а, прекратяването му продължихме да работим, изготвихме план за действие с помощта на специалисти от отрасъла. Ще го споделим с вас. И също така работим в партньорство с Генерална дирекция Connect в отдела за активно устаряване с цел изграждане на полемни взаимодействия с този отдел. Също така поставихме акцента върху процедурите за по заявяване на интерес в рамките на Косме и възможностите за диверсифициране на туристическите оферти и целенасочено предлагане на туристически пакети за конкретни категории, като например по-низкоплатежни потребители или млади хора. И също така си има предвид на аспекта с сезонния характер на туризма. Това е един от основните предизвикателства пред сектора. Благодаря ви за направените уточнения по различните въпроси. Предполагам, че ще имаме възможност отново да се видим съвсем скоро с доста по-подробни сведения, с ваше позволение, тъй като туризмът също е много важна тема тук в нашата комисия. Господин Ван Декамп, ако нямате нищо по точка разни, няма нищо по точка разни. В такъв случай мога да ви осъдомя, че следващото заседание ще се проведе в понеделник, 19 март от 15 часа. Разчитам на присъствието ви. Желая ви приятна седмица в Европейски парламент. Благодаря на всички. Приятна седмица.